Председателят. Добър ден, продължаваме с заседанието. Има ли коментари по дневния ред е, и е, по протокола? Одобрене. Сега преминаваме към е, основната тема, общи разисквания заместник председателя на комисията, върховен председател на Съюза по въпросите за външните работи и политика за сигурност ще говори за положението на в арабския свят и Северна Африка. САЩ. Ни имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми евродепутати, последния път, когато се обърнах тук пред парламента, казах, че трябва и може да се правят изказвания, но че нашия приоритет са действията. Вие си спомняте, че а, оповестих намерението си да създадем а, офис на Европейския съюз в Бенгаси и това да бъде в а, ново назование площад Свобода, като символ не само на нашата солидарност с народа на Йемен, но и като а, знак за нашия практически ангажимент. И сега ние трябва да видим как а, трябва трябва да подкрепим потребността от сигурност на тези хора. Миналата седмица нашия екип посети Нью Йорк за да координира работата ни по Либия с ООН. Е извън залата. Аз се срещнах с хора, които носеха демокрация в Европа. Те ми благодариха, те благодариха на вас, те благодариха на Европа. Те знаят, че ние ще бъдем с тях и аз знам, че вие ще се присъедините към мен като поздравим отново либийците за техния, за тях, за техния кураж. Ние предоставихме 140 милиона евро под формата на хуманитарна помощ на най-нуждаещите се. Продължаваме да работим за политическо решение на конфликта. Тази седмица има заседание в Истанбул, а в групата за Кайро продължаваме да работим с генералния секретар и специален прателник Алхатип настъпва. Ние се подготвяме за дните, месеците и седмиците след като Кадафи си отиде. Действията трябва да се коренят в стратегията. Европейския съюз първи реагира на арабската пролет със, своята, със своето съобщение за партньорство от 8 марта. Аз много се радвам, че Штефан Фюле е тук, защото той е доверен партньор в изработването на новата политика по добросъседство. Вие знаете основните причини принципи на тази политика съвместна отчетност, индивидуален подход към отделни страни в зависимост от техните обстоятелства и стремежи. И както казва Штефан, да предоставим повече за повече. Имаме финансова подкрепа от допълнително милиарди 200 милиона за следващите две години. Трябва да добавим към това 7-8 милиарда в резултат на обединените усилия за нови инвестиции от Европейската инвестиционна банка и от Европейската банка за възстановяване и развитие. Целта е ясна, дълбока и устойчива демокрация и заедно с нея економически просперитет. Ние знаем, че демокрацията е една празна дума без храна, безопасност и работна заетост. И държавите членки също трябва да ни помогнат да постигнем тези цели. Нашата цел също така е да повишим ефективността си, присъствието си и видимостта ни. И аз по този повод назначих специален представител на ООН за Южния Южното Средиземноморие. Това е Бернардино Лион. Неговата задача ще бъде да сътрудничи е, в е, тясно сътрудничество с гражданското общество, международните организации, Европейския парламент. И накрая една е, работна група, която ще обедини нашата работа и ще обедини работата с Европейската инвестиционна банка, ЕБВР, международните финансови институции, за да може да се постигне синхрон и тя тясно сътрудничество. Тази реалност е свързана с демокрацията и економиката. В Тунис и Египет виждаме е, данните, виждаме свидетелствата от економическите е, брожения. Навсякъде хората разказват едно и също. Приходите от туризма а, са намалели и а, те се нуждаят от помощ, за да а, оживят своята економика. Именно за това ние а, ще приложим програма за подкрепа на най-бедните Сфери около Кайро. Ние сме готови да предложим наблюдатели за изборите в Египет. Говорих с заместник, с вице премьера Ал Гамал, който ръководи а, избирателния процес. Той е виден юрист и той ще спазва а, Конституцията. В Тунис се срещнах с външния министр Кефи в петък. Е, е, работи се по подготовка за гражданското общество. Помолиха ни за мисия наблюдатели за изборите. Реформата в сферата на сигурността и регионални програми за развитие се прилагат. Ние приветстваме консенсуса, който се постигна в Туни за датата на изборите и факт факта, че се запазва паритета между мъже и жени в списъка кандидати. Аз съм загрижена, че трябва да се чува гласа на жените. Съществува страх, че е, участието в революцията застрашава тяхното бъдеще. Ние трябва да ги подкрепим, като им предоставяме ресурси и да им окажем политическа потреба. Финансирахме конференция с, с женската организация на ООН в Тунис, така че а, аз тази сутрин говорих също така за неодавнашните задържания на журналистки. Може би най-голямата ни загриженост обаче за народа на Сирия, които не могат да изиграят ролята си в бъдещето на тази страна. Това, което започна като малки местни демонстрации, беше посрещнато с насилие и репресии. Вчера 11 души загинаха в Хома. А, 10 000 души са задържани там. Ние осъждаме безрезервно всички тези актове на насилие и репресия. От последната ни среща на сам, два пъти увеличих санкциите си. Ние потърсихме действия в съвета за сигурност на ОНЕ, като целта е да изпратим едно единствено послание, да се спре насилието и да се започне диалог, да се подготвим към промяна. Президент Асад обещава реформа и диалог, но неговите обещания са слаби. Диалога трябва да включва всички. Всички трябва да участват в него без страх. нашата делегация на Европейския съюз продължава да работи в Дамаско, в Дамаск Нашата делегация в Анкара посещава беженците, които са пристигнали а, в големи бройки през границата в Турция. И аз говорих с, с външния министр на Турция Давутоглу да окаже подкрепа на бъдещите беженци. А, ние следим събитията в Ливан също така. И е, това ни води до а, е, търсенето на мир в, в Близкия изток между Израел и Палестина. Речта на президента Обама през май. А, е, демаршите по отношение на палестинска помирение, подходите на а, Общо събрание на ОНЕ. Всички всички тези неща а, очертават възможността за разговори. А, говорих с, с президента Бас, с министър председател Фаят и с премиера Нетаняхо. Европейския съюз игра а, водещата роля, така както иска Европейския парламент. О, не! Штатите и Русия отговориха на писмото ми а, в, с молба за заседание на квартета в в Вашингтон на следващия понеделник след последното заседание в, на квартета в Мюнхен за първи път ще има преговарящи от двете страни. Не подценявам предизвикателството, но целта ми е съвсем ясна. Да се опитаме да приемем едно заявление, което ще даде възможност и на израелците, и на палестинците да хвърлят мост в, върху пропаста между тях. Много хора очакват септември и бъдещата резолюция. Не знам какво ще има в тази резолюция и каква ще бъде реакцията й. И а, по този въпрос обаче Европейския съюз е обединен. Имаме силна позиция на базата на решенията и заключенията на съвета. Нашата позиция е обединена. Много добре разбирам тревогите на народа в Газа, след като съм била там два пъти и съм видяла какво е положението. Под подчертавам, че е необходимо да се създадат възможности за преминаване между двете страни. Аз говорих с премиера на Израел и в момента се е, работи в въпроса. И също така Гърция, благодаря на Гърция за предложението и да насочи хуманитарна помощ към Газа. Сега искам да се обърна към две кралства Марокко и Йордания, където Европейския съюз подкрепи и насърчава силен ангажимент към реформата. На 12 юни крал Абдула, на юрданския крал Абдула, очерта амбициозни реформи. А, също така министъра Насер Джудех се ангажира с тези промени. А, Марокко ще проведе референдум за да одобри новата Конституция в събота. И сега се надявам, че гражданите на Марокко ще бъдат в центъра на процеса на прилагането на конституционните разпоредби и че това ще доведе до по-силен диалог. Европейския съюз е готов да окаже пълна подкрепа на Марокко. Е, на Марокко. Марокко. В Алжирия, в Алжир е, беше е, отменено извънредното положение. В Бахрейн Продължаваме да изразяваме нашата загриженост от продължаващите нарушения на правата на човека. Ние а, им а, искаме да се премахнат а, а, смъртните наказания. Може би са направени някои стъпки в вярната посока. Видях, че има независима международна комисия за анкета и за проучване на събитията. Необходимо обаче да продължаваме да говорим високо, за да може да има национален диалог. И накрая Йемен, усъкътен от политически тежката стагнация и влушаващите се хуманитарни и економически условия. Аз обсъдих с президента посланията, които ние изпращаме и това трябва да бъде а, в съответствие с, с инициативата за сътрудничество в залива. Ние се опитваме да деблокираме ситуацията и да намерим решение. С когато президента Салех започне да се възстановява, той трябва да предаде властта си и да изпълни ангажимента си за прехода. Ние пояснихме, че сме готови заедно с международните си партньори да предоставим хуманитарна, политическа и практическа помощ. Не е нужно да казвам на вас, уважаеми евродепутати, колко е тежко положението в Йемен и колко сме обезпокоени от събитията на място. Разбира Разбира се, готови сме да подготвим, да, да помогнем в подготовката на избори, но ако Йемен иска това, прехода трябва да започне сега. И в заключение искам, господин председател, да благодаря на парламента за подкрепата му на нашите усилия в, за изпълнение на очертаните задачи. Уважаеми евродепутати, парламента е уникален. Той може да а, даде много. Вие сте представители на демокрацията. Вие демонстрирате а, мощта на гражданите. Много от вас знаят много добре какви са а, предизвикателствата на изграждането на демокрацията. Можете да дадете много на хората, с които аз се срещам, за да може той този диалог да се засили и за да може да се намерят практическите а, пътища за установяване на демокрация във вашите страни. Аз знам, че вие щедро ще окажете подкрепа на всички онези, които търсят своя път към демокрацията. В Бенгази един от многото млади хора, с които се срещнах, един младеж, който беше хвърлен в затвор от Кадафи в продължение на 8 години, той каза, ние искаме това, което вие имате – демокрация в ежедневния ни живот. Благодаря. Първият записал се за изказване, е господин Салафранка. Имате думата. Благодаря, господин председател. Когато питали едного какви поуки да бъдат извлечени от историята, на какво разстояние трябва да бъде човек от историята, преди да се напише тя, той отвърнал достатъчно далет да не се виждат подробности. Но какво, какво става сега е, в, в, в е, Северното е, Средиземноморие? всякакви затруднения, всякакви дефицити и на всичкото отгоре дефицит на доверие в собствените ни способности председателят на съвета, наред с външнополитическата служба, предприеха е, своите действия. Ние също излязохме със съобщения относно добросъседската политика. Нашите съседи винаги ще бъдат наши съседи, но въпросът е дали ние винаги ще се оказваме на висотата на очакванията на нашите съграждани, които гледат на външната политика като на барометър, като като на показател за състоянието на Европейския съюз. Състояние ли сме да съпровождаме този процес на преход е, в страните, които са предмет на резолюцията, която ще гласуваме утре? Ето на това трябва да залагаме, госпожо Аштън. Е, ние смятаме и желаем е, вие да имате значителен успех в работата си, но за тази цел следва да действате на колкото се може по-високо равнище. Е, е, не е, физически, както искаше философът Ортега, а политически, основавайки се на общите ценности, а не на най-малки общ знаменател. Госпожа Декезер, госпожо е, Върховен представител, вие сте свършили немалко и аз ви уверявам цялата ни подкреп. Във всеки случай, днешната резолюция на парламента се отнася за е, Сирия, Бахрейн и Йемен малко позабравени страни. И настоявайки за това пренасочване на вниманието, ние преследваме двояка цел. Първо е да бъде нарушено мълчанието, е, да се избегне двойния стандарт в региона. В тези страни също станахме свидетели на кървави репресии. А втората цел е проявявайки все така твърдо, заклеймявайки действията на властта в тези страни, да оставим все пак известно политическо пространство за евентуални преговори. Тази позиция е, се споделя широко от политическите групи и аз е, бих искала е, да кажа още е, няколко думи. В е, наслова на резолюцията не ми допада е, фразата арабски свят. Е, тук е, има най-различни страни със своята специфика, със своята самоличност. Има го региона Магреб, има го региона Машрек. И въобще това събирателно арабски свят, според мен, трябва да го забравим. Втората ми бележка е за Сирия. Впечатлението днес е, че там се лее кръв е, и то безмилостно. Дори децата не са е, опазени. Резолюцията заклеймява тези престъпления на режима, които не могат да останат е, ненаказани. И а, посочва също така огромните беженски потоци, а, които се насочват към сирийско-турската граница. Настояваме за хуманитарни действия, за подкрепата на ООН и а, за а, действия както отвън, така и вътре в страната. Но до тук. До тук. Защо? Защо всъщност не можем да отидем по-далеч? Защо просто да не кажем, че желаем Башар Еласад просто да си ходи а, и човек, а, който а, разочарова всички очаквания а, за промяна. Той просто е през престъпил непристъпна граница и няма връщане назад. Защо не настояваме за това? Защото искаме все пак да дадем възможност за политическо маневриране. Е, госпожо е, върховен представител, Сирия е, затъва все по-дълбоко в насилието. Религиозните общности и най-вече християните днес са застрашени от екстремисти. Не се колебайте да отидете в Дамаск. Настоявам, госпожо върховен представител, да скасите дистанцията, за разлика от колегата, изказал се току-що, който заявява, че история се пише, видите ли, от, от разстояние. Ние трябва да сме на място. И аз настоявам <laughs> да се възползвате от най-малката, дори последна възможност. И най-вече накрая, ние подкрепяме вашата служба. Стремим се да поддържаме добри връзки с нея. Но днес има множество структури, представители, председатели и какво ли не. Структура, която те първа следва да се докаже на практика и изпитанието, на което е поставена днес, ще й даде възможност да стори тъкмо това. Ето за нашето доверие, за доверието в нас става дума. Благодаря, господин Ферховщад. Госпожо Аштън, не знам дали е, сте видели през последните няко... Е, няколко дни и часове, дали сте гледали YouTube. Шокиращите снимки на един човек в Сирия, е, който е демонстрирал в Хомс в един момент, в който вижда снайперистите на президентските милиционерски сили, той а, бива убит. Той е филмирал, той е, виждате как той всъщност е заснел собствената си смърт. Този човек в Хомс не е единствен. Има много такива случаи на хора убити, които се опитват да направят нещо ясно. Той е искал да снима а, ситуацията, за да може хората извън Сирия да видят какво се случва в Сирия и всички в Сирия да видят, че ние все още продължаваме с е, е, едно убийство, масово убийство на гражданите. А ние от външния свят е, само гледаме и не правим нищо или почти нищо, за да предотвратим тези събития. Аз зная, че Сирия не е Либия, зная, че няма фронтова линия там и това, което се случва там е напълно различно от това, което се случва в Либия и трябва да кажа, че може би в този смисъл Сирия е много по-трудна за намиране на решение. Но а, смятате ли, че ние не можем да направим нещо повече от това, което правим? А какво правим сега? Чакаме резолюция на съвета за сигурност на ООН в продължение на седмици. Би трябвало да има някакъв пробив, а, а, който не идва. И въпросът е, как, като виждате какво се случва на живо, драматични сцени от едната страна, а от друга страна за Бразилия, Китай, е, е, Русия, е, които блокират развитието, ние трябва да направим нещо повече от наша страна, а не да чакаме резолюция на съвета за сигурност, като може би няма и да дойде през следващите дни, може би и през следващите седмици. Аз имам предложение. Две неща могат да бъдат направени. Онова, което вие може да направите в допълнение към обсъжданото от нас до този момент е да разширите списъка на хората, които са обект на санкции. Им, в момента имате един списък от 30 души. А, аз мисля, че трябва да разширим този списък и да се включат 200 семейства на власт в Сирия, които все още подкрепят Асад, като печелят пари благодарение на неговия режим. И аз мисля, че благодарение именно на тези 200 семейства Асад все още е там. И тези 200 семейства са отговорни за продължаващите масови убийства. И тези 200 семейства са виновни за това, че все още невинни хора биват убивани на улицата. Не може да продължаваме да чакаме в продължение на седмици за резолюция, която не идва от съвета за сигурност. Трябва да се насочим към тези хора, да се насочим към тези 200 семейства, които са много добре известни. Това е първо. Второто ми предложение, госпожо Аштън, е следното. Аз си мисля, че нека че трябва да погледнем реалността. Няма фронтова линия, не може да се направи това, което се прави в Либия но може да започнем да обмисляме възможността да се изгради безопасна зона вътре в Сирия, демилитаризирана зона на територията на Сирия. Това не са празни мечти, защото в Анкара в момента се работи по този въпрос и се мисли по този въпрос. Те вече са го направили в 1991 година в Ирак с подкрепата на щатите. Вие знаете, че това беше направено за да се защитят хората, които живеят в Северен Ирак. И аз мисля, че ние трябва да направим това. В противен случай ще продължаваме да наблюдаваме това, което сега се случва с повече убийства. Така че моето предложение, моля, спрете да чакайте, защото в противен случай единството няма да стане реалност. Благодаря ви. Господин Танък, господин председател, госпожо Аштън, 6 месеца след началото на арабската пролет, страните от Близкия изток и Северна Африка остават все така в нестабилно положение. Египет заслужава похвала за това, че военните в тази страна общо взето проявиха мъдрост и умереност. Е, нашата е, група очаква през септември е, Египет да получи отново статута си на пълноправен член на арабския свят. И между другото, госпожа Декейзер, арабски свят има. Има я и Арабската лига. Египет по този начин, надяваме се, ще спази мирните договори с Израел, което е от съществено значение за е, мира и сигурността в региона. Египет се нуждае от огромно финансиране по настоящем от ЕБВР и от Европейската инвестиционна банка. Тунис е, също е, реализира значим напредък към по-стабилно бъдеще, независимо от продължаващите размирици в съседна Либия. От съществено значение за ЕС и за НАТО по резолюция 1973 е да сложат край на мъртвата хватка, в която е, Кадафи държи страната. Не можем да оставим нещата на половина свършени е, в Либия. Е, един Кадафи с отслабен власт, останал обаче на власт, ще бъде едно крайно неблаговидно решение на въпрос. В Йемен несигурността за приемника на сегашния президент бихте ли... Има много да кажа, господин председател. Председателят прекъсва оратора, защото той чете твърде бързо. Ще ви дам повече време, просто бъдете по-бавен, не могат да превеждат. Той, който и да е той, казват преводачите, е част от проблема, а не от решението. Положението в Бахрейн също тревожи и аз се надявам сунитската монархия да направи някои отстъпки към опозицията, най-вече е, по отношение на шиитското мнозинство. В Сирия президентът Башар брутално потъпка всяка съпротива е, срещу е, своят брутален режим. И ние не можем да не подкрепим онези, които настояват за демократична Сирия, свободно от влиянието на Иран и Хамас. Изтезанията на деца са нещо особено отвратително в Сирия и а, макар и аз също да се опасявам, че е, мусулмански екстремисти и фундаменталисти сега са се присъединили към протестиращите си, това не може да бъде оправдание да откажем подкрепата си за тях. Приветствам също така институционалните реформи в Марокко, намаляващи властта на краля. Надявам се положението в Западна Сахара също да може да бъде решено мирно с референдум за независимост. И най-сетне приветствам независимостта на Южен Судан и се надявам Хартум, също член на Араб Арабската лига да не се опита да дестабилизира най-новата държава в Африка, която се нуждае от всяка помощ, която можем да й дадем. И най-сетне благодаря на върховния представител и на нейните сътрудници за отличната работа, за привързаността към арабската пролет и стабилизирането на южно-съседския район на е, ЕС. Госпожа Флотор. Благодаря народите в този регион проявяват енергия и те свалят предразсъдъци. Съществуват едни аспирации, които изискват много от Европейския съюз ние трябва да, се, да, да, да поемем политическите последици и економическите последици, а, за да може да се ограничи дестабилизацията и да може да поставим нашите основи на реципрочна основа на партньорство, защото по този начин това ще представлява една революция за Европейския съюз. Башар Аласад е а, в състояние да започне политически процес, който да застраши правовия ред. Аз мисля, че ние трябва да а, настояваме Башар Еласад да напусне страната. Ние трябва да квалифицираме неговия режим като престъпление срещу човечеството и да искваме не само резолюция на съвета на сигурност, но и решение на наказателния съд. Турция помага много в това отношение, за да помогне на онези, които в момента не действат като Русия и Бразилия. Необходимо е да се засили временната защита. Именно това трябва да се предложи на беженците. А, ако искаме да бъдем а, последователни като Европейския съюз, в гражданското общество трябва да се оформят проблемите а, на бъдещото партньорство. Нашите партньори а, са населението на тези страни, те имат демократични искания. Вие направихте, госпожо Аштън, една много добра оценка. Казахте, че външната политика на Европейския съюз се корени в политиката на добро съседство. В а, а, възможно в отношенията, международните отношения не би трябвало да има въпросителни. В 21 век трябва да се отговори на предизвикателствата. Председателя, благодаря госпожа Матиес. Госпожо Аштън, е, бих казала, бих казала, че онова, което е напълно необходимо, е да продължим да подпомагаме декорантичните движения в е, посочените страни. Няма много време, бих е, посочил само няколко неща. Не бива да забравяме, че условията за преходи към демокра... преговор, извинете, към демократичен преход са определени от самите хора – и, при, и то при е, тежки обстоятелства. И ако искаме наистина да избегнем гражданския конфликт, е, гражданската война, не бива а, е, Европа да се бърка във вътрешните работи на тези държави и а, а, най-вече с каквито и да било военни или дори полувоенни решения. Казвам това, защото би следвало да се откажем от онова, което вършим в Либия. Е, ООН е, е, и НАТО, макар и на думи уж да зачитат гласуваната резолюция от съвета за сигурност, всъщност я нарушават. Задължително трябва да се противопоставим на това. Благодаря, господин Белдар, има думата. Благодаря. В началото на 50-те години Давид Бен Горион, основа, един от основателите на Израел, а, се е надявал а, смяната на режима в а, Египет да допринесе за свободата в арабския свят и за подобряване на отношенията с Израел. Сега съществуват опасения, че днешния вариант Днешния сценарий ще се развие така, както през 50-те години. мюсулманските братя ще продължат да блокират еврейската държава. Мисля, че смята на режима в Египет ще се отражи положително на отношенията с Израел – но Ел Парадай е, буди слабо доверие у мен, когато става дума за подобрение на отношенията между Египет и, и Израел. Е, картината е ужасяваща и а, е, аз не знам как Европа и Съединените щати могат да осуетят подобен сценарий. Господин Мелцер има думата. Господин председател, за много арабски държави вече няма връщане назад. Докъде ще отведат обаче тези събития е несигурно. Повод да се надяваме не дава населението на е, Йемен, които е, продължават да е, протестират но споразумението, което се предвижда, няма да доведе до трайна смяна на системата, няма да доведе до религиозни свободи за младсинствата и за повече свобода. Това проличава от ситуацията в Египет за зачастите нападения над християни. Ситуацията в Египет и Тунис е отрезвяваща. Вижда се какви са проблемите, включително и в економиката, и какви са тежненията към старите режими. Арабските протести, протести в останалите арабски държави също ескалираха в а, насилие. Не бива да забравяме стратегическото а, значение на а, Сирия. А, ако а, революцията в Сирия бъде спряна от а, а, арабския блок, това ще бъде катастрофа. Освен това, съществува опасност и за нови беженски вълни, дори арабските държави да, да тръгнат по демократичен път. Затова трябва да се подготвим за проблемите, които ни очакват. Благодаря. С това приключват изказванията от политиците политическите групи. Е, прекъсвам за кратко дебата, за да приветствам делегация от Камерата на представителите на Бразилия, оглавявана от господин Карлос Албелто Лерейра, председател на Комисията за външна политика и национална отбрана. Заемат места бразилските депутати е, в официалната галерия. Те присъстват тук на е, първото междупарламентарно заседание или среща